имаме обяснение на вота. Така че нека тези, които искат да се изкажат и да слушат, да могат да го направят. Доклада Пери. Господин Остревичиус. Аз гласувах в подкрепа на доклада. Искам да отбележа, че ние вече приехме резолюция за Турция във връзка с провалили се преврат през 2016 година. Ние подчертаваме, че Турция остава стратегически партньор на Европейския съюз. Изразихме безпокойство, че има несъответствия, свързани с пъти за присъединяване, както и за напредъка на тези преговори. От тогава насам ситуацията само се влуши. Продължава да арестите, неконституционни промени, цензура върху медиите. Считам, че ситуацията в Турция не може повече да се игнорира. Ако се приложи пакета за конституционни реформи в този си вид, тогава Европейския съюз трябва незабавно да прекрати преговорите за присъединяване, както и да спре пред присъединителната помощ за страната. Благодаря ви. Благодаря, господин Хенан. Благодаря. В ретроспект нещата с Турция не проработиха. Добре, казваме, членството не е на дневен ред. Добре, но в крайна сметка за какво става дума? Ние обещахме членство, но нямаме намерение да го изпълним. Да, Естествено, чувството на отхвърляне отцветява отношенията. Става дума наистина за вътрешната динамика в Турция, но не би било мъдро, ако не може да намерим по-устойчиви отношения, в които да признаем Турция като стратегически партньор, където да признаем е, стойността на търговията с Турция, но да не говорим за присъединяване. Е, страната е голяма, важна и модела на отношения с нея може да е модел за други страни. Благодаря, господин Джамбаски. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Искам да поздравя още веднъж докладчикът Пири за още тон на доклада, който е заслужено критичен към днешното ръководство на Република Турция това несъмнено е стъпка в правилната посока на политиката на европейския съюз спрямо процесите в страната. гласувах за отхвърляне на доклада обаче тъй като има няколко изключително проблемни точки. никъде не се засяга засилващият се процес на трансформация на кемалийската секуларна република в религиозна ислямистка диктатура това не е съвместимо с ценностите които твърдим че защитаваме тук и въпреки критиката относно нарушаването на човешките права в доклада липсва назоваването на конкретния проблем а именно ердоган и ислямизацията на страната. още повече тази година станахме свидетели на безпрецедентна и нагла намеса от страна на република турция във вътрешните работи на страни както в западна европа така и като моята родина българия. това не бива да се допуска и час по скоро преговорите за присъединяване трябва да бъдат не просто замразени а спрени окончателно. една кемалийска турция която залага секуларни ценности и добър партньор на съюза може да бъде съюзник. същото не може да се каже за ислямизиращата се диктатура. благодаря за вниманието. Благодаря. Госпожа súhlasím s dvoma pozmeňovacími návrhmi ktoré podali poslanci. Турция трябва да признае геноцида над арменците. Християнската църква Света София трябва да остане музей, а не да се превръща в джамия. Аз не подкрепих измененията. Ситуацията в Турция буди тревога. Необходимо е обаче да продължим диалога и трябва да обсъждаме теми, които са важни за отношенията между Европейския съюз и Турция. Тази резолюция цели да напомни на турските власти, какви са ангажиментите съгласно договорите, които са поели. Благодаря. Преминаваме към доклада Кукан Фронцолика, Рубиел. Господин си има думата. Благодаря. Аз подкрепих доклада за финансовия план въпреки, че официалната помощ за развитие трябва да има, да е по-целенасочена, би трябвало да има частни инвестиции в Африка и в Южното и източно съседство. Въпреки е, цялостната стратегия за миграцията, трябва да се справим с първопричините за миграцията. Но в същото време е важна подкрепата за малките и средни предприятия и включващия растеж. Този нов инструмент ще гарантира участието на Европейската инвестиционна банка, чрез е, която намеса ще се привлекат публични и частни инвестиции. Надявам се, това да укрепи нашата техническа помощ за всички страни, които имат нужда от нея. Благодаря. Госпожа Аликилера Гарсия. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада и исках специално да се изкажа. Това е фонд, който се създава за устойчивото развитие. Със сигурност ще трябва да се борим с проблемите на миграцията, несправедливостта и бедността. 44 милиона евро инвестиции в Африка и страните от съседството. Би трябвало най-сетне да се заемем с дълбините проблеми в Африк, Африка. Има едно постижение, което ми се струва особено важно при този фонд – Говори се е, за създаването на достойни работни места, говори се за изкореняване на бедността, Парижкото споразумение и програмата за устойчиво развитие. Освен това, има специална клауза за опазване на човешките права и правата на работниците. Споменава се и борбата с данъчните убежища и райове. Това са важни цели на фонда. Благодаря. Благодаря, госпожа Агилера Гарсия. С това приключваме тези обяснения на ВОД и преминаваме към доклада Ендерсън. Госпожа Шойдрова има думата. Благодаря ви. Радвам се, че днес приехме този документ, транспонирането на Международния маракешки договор, което осигурява защитени от авторско право творби да бъдат достъпни за лица с обредено зрение. Това ще подобри качеството на живота на тази категория граждани. Те ще бъдат част от културния и социален живот в по-голяма степен. Стига, разбира се, държавите членки да сътрудничат в това отношение. Използването на альтернативни възможности, Браиловата азбука, голям шрифт също ще позволи по-широк достъп, което е добра възможност за образованието на тези категории лица тъй като тези лица не могат да използват защитени продукти изобщо. Необходимо е да се примахнат пречките пред тях. Това ще подобри качеството на живота им. Госпожа Стайлар. Благодаря, господин председател. Радвам се, че днес се придвижихме една стъпка по-близо до ратификацията на договора от Маракеш. Това е добре за хората, които са слепи или имат други увреждания на очите. Независимо от добрите точки в доклада, аз осъждам въвеждането на компенсационни схеми за е, издателствата. Това нарушава член 21 на Конвенцията за хора с увреждания на очите, но няма и доказателство за същината и аргументацията на такива компенсации. Тази разпоредба противоречи на правото за прилагане на Маракешкия договор. Въпреки това, надявам се държавите членки да одобрят договора и най-накрая до края на, на есента договорът да бъде ратифициран. Благодаря, госпожо Стайлер. Продължаваме с доклада Денс. Госпожа Даманто. Благодаря ви, господин председател. Този доклад е стъпка напред по посока на устойчивото развитие. Но ще подчертая, че той можеше да бъде и по-амбициозен, да има обвързващи цели, особено в енергетиката, производството и също така реконверсията на индустриални площадки – Разбира се, в доклада се говори за индустриални промени, но не се говори достатъчно за замърсителите на нашите почви, на нашия въздух. Трябва да се работи повече за рециклиращите предприятия, да се обърне внимание особено на тези, които все още горят отпадъци. Необходими са ни програми за изкопаемите горива. Изобщо предстои още доста работа, въпреки че е направена. Благодаря. Госпожа Агилера Гарсия. Sí, gracias, Благодаря, господин председател. Това е важен доклад. Целта за устойчивото развитие е нещо много важно за мен и се радвам на еволюцията на пленарна зала в това отношение. Този доклад всъщност е отговор на съобщението на комисията по дневния ред на Европа за устойчивостта. Знаем, че имаше някои големи несправедливости по отношение на ОСП, но сега това е поправено и затова подкрепих доклада. Нека кажа, че вече са направени големи усилия за околната среда. Знаем, че в ОСП се включи и тъй нареченото екологизиране, но не е справедливо да се каже, че селското стопанство не допринася за опазването на околната среда. Това просто не е вярно, но не бива да се внасят продукти от трети страни, които не пазят околната среда. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Гарсия. Колегата Джамбаски има думата. Господин председател, уважаеми колеги, избрах да гласувам въздържал се за този доклад, тъй като според мен той не казва нищо и всичко. Вярвам, че терминът устойчивост вече е толкова употребяван, че е лишен от смисъл не е рационално нито полезно толкова много области и проблеми да се разискват в един единствен документ. единственото до което води този доклад е разменяне на мнения. и докато съм склонен да се съглася с много от казаното като например подобряването на качеството на въздуха и съживяването на селските райони то не мога да приема предложението за увеличаване на финансирането на официалната помощ за развитие така наречената опр. опитът показва че сляпото наливане на пари в проблемните райони на света чрез инструментите за развитие и устойчивост просто не работят. не смятам че харченето на парите на европейските данъкоплатци за подобни проекти е полезно. бих подкрепил подобно разходване на средства от тези инструменти само ако е обвързано с задължително засилване на сигурността в проблемните зони и намаляване на миграционния натиск върху европа. подобни предложения обаче липсват. ето защо въпреки няколкото полезни предложения на доклада не бих могъл да го подкрепя. благодаря за вниманието. Благодаря. Госпожа Грапини не е тук, затова господин Фария. Добре, Sr. Presidente. Caros colegas, votei a favor deste relatório, do Благодаря, колеги. Гласувах за. Аз съм докладчик в Сянка и смятам, че устойчивото развитие е много важно за европейския проект и въпреки това може какво още да се направи. Ние имаме дневния ред на ОНЕ 2300 година и той предпоставя сътрудничество между държавите членки и полага целта в областта на устойчивото развитие. Това е повод за нас да изградим и допълним нашата стратегия. Това е добра рамка за функционирането на всички европейски институции. Тази стратегия е важна за бъдещето на нашите деца. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Благодаря. Целите за устойчиво развитие на ООН обхващат много области. Нашият ангажимент е да стигнем до устойчиво развитие до 2030 година. Това е ангажимент, който трябва да е на всички страни. Важни са човешкото достоинство, стабилността, една здрава планета, добри економики. Европейския съюз подкрепя тези цели, за това и аз подкрепих резолюцията. Същевременно е, за Европейския съюз е важно тези цели да се вписват в бъдещите политики – така ще можем да изпълним успешно програмата 2030 година. И накрая, господин председател, нека да ви похваля за ефективния начин, по който председателствахте днес, въпреки мълцинството, което ви критикуваше. Аз ви аплодирам. Благодаря ви, за комплимента, господин Кели. Така стигаме до края на обяснението на гласуването по доклада ДАНС и сега преминаваме към последния доклад Омарджи, господин Неков. Далечените региони в Европейския съюз, също както другите по-малко благодетелствани, като планинските, са интегрална част от Европейския съюз. Имайки предвид обаче специфичните им характеристики като отдалеченост, например, те имат по труден достъп до общия европейски пазар. затова смятам че тези региони трябва да имат специален статут и целево и улеснено подпомагане чрез бюджета на европейския съюз. кохезионната политика е важен инструмент който създава условия за икономическо развитие и просперитет за тези региони затова трябва да остане и след. две хиляди и двадесета г. отдалечените също както планинските региони имат потенциал за производство на качествени продукти затова при тях трябва да има по опростени правила при подготовката и защитата по съответните схеми за качество. призовавам европейската комисия за повече целеви средства и информационни кампании относно схемите за защитени географски означения защото тези схеми дават ценни възможности за създаване поддържане и развиване на поминък в отдалечените и планинските региони. благодаря.